Уважаеми дами и господа, с малко закъснение откриваме заседанието на нашата комисия. Искам да извиня отсъствието на господин Лене и освен това да ви съобщя, че ще има много промени на дневния ред. Ще го обърнем с главата надолу и ще го намалим с няколко точки. А, можете да се сетите каква е причината, метеорологичните условия, но и някои колеги са болни. Така че започвам заседанието, за да ви съобщя най-вече тези промени в началото. Първо, становището, което аз самата ще представя за прилагането на регламента за командироването на работниците. Днес ще представя това становище, за да мога да дам възможност на комисията да се произнесе. На второ място трябва да ви кажа, че заседанието при закрити врати за имунитетите ще трябва да бъде отложено за следващия път. Това се отнася както до имунитета на госпожа Ханслик, така и до имунитета на господата Штадлер и Мартин. Освен това, искам да ви обърна внимание, че ще се наложи да отложим за утре заседанието на координаторите, поради това, че много малко от координаторите ще могат да участват в заседанието. Ако е днес, знаете, не летят самолети, сняг, болни колеги и така нататък. Тъй, че заседанието на координаторите ще се проведе утре, вторник, по обяд. Um, Frau uh, Госпожо Викстрем. Just in brief. Съвсем кратка ще бъда. Би било изключително трудно да присъствам на заседанието на координаторите и предлагам или в 8 сутринта да го проведем, или веднага след гласуването около 10.30. Това се дължи на факта, че задължително трябва да присъствам на заседанието на групата. Госпожо Викстрем, това, което предлагате сега, беше и моя идея. Аз се опитах да изясня въпроса преди. Това надявам се, че ви се превежда и ме чувате добре, защото по лицето ви чета, че като че ли гледате малко отчаяно. Добре, започвам от начало. Имаше идея утре преди заседанието на комисията да се проведе заседание на координаторите. М обаче за утре няма да има възможност за превод на това заседание и за това го отложихме. Утре в 9 часа ще имаме посещение от ирландското председателство, министъра. Това не може да се промени. След това са гласуванията и непосредствено след гласуванията всъщност се явява единствената възможност да проведем заседание на координаторите, което ще е малко необичайно. Госпожо Викстрем веднага след гласуването е приемливо или в 11.30 приблизително, за да могат всички да присъстват. data protection afterwards as the last two points. That's possible. After data protection? No, before data protection. Because data protection the last two points. Okay. Was wir machen könnten, Frau Добре, госпожо Викстрем, вижте какво можем да направим. Предлагам следното. Преди точката за защитата на данните от дневния ред, да проведем заседание на координаторите, защото е много важно максимален брой координатори да могат да участват. Значи, провеждаме гласуването обсъждаме доклада на господин Берлингуер, защото пък той няма да има време след това. И непосредствено след това провеждаме заседание на координаторите, след което веднага точката за данните от дневния ред. Това мога да ви предложа. Искате ли така? Значи още веднъж повтарям предлагаме следното. Заседанието на координаторите да се проведе утре след разглеждането на 23-та точка от дневния ред. Значи гласуваме, след това 23-та точка, след това заседание на координаторите и след това последните точки от дневния ред за защитата на данните. Това е последната възможност, която мога да ви предложа в момента. Ако сте съгласни, ще постъпим така. Um, ich möchte fortfahren, was die Änderungen betrifft. Продължавам с промените. Вторник. презентация на оценката на въздействието на европейското право, свързано с продажбите. Това е 23-та точка от дневния ред. Тя ще се разгледа веднага след 19-та точка. След това докладът на госпожа Тайн за съда. Това е 20-та точка от дневния ред и тя ще се разглежда след 28 точка от дневния ред. Освен това постъпи запитване за правното основание от е, комисиите ИТРЕ и ТРАН. Тя ще се разглежда в рамките на точка разни, т.е. след 18-та точка от дневния ред. Ако нямате други бележки, да започваме по така предложения дневен ред. Значи нещата остават, както предложихме, заседание на координаторите след гласуването и доклада на господин Берлингуер. Продължаваме по дневния ред. Започваме с съобщенията на председателя. Има две неща, които имам да ви казвам. Първо, под комисията на Камерата на лордовете под Комисията по правни въпроси отправи запитване към нас дали във връзка с присъединяването към Лисабонския договор Великобритания има опционни права във връзка с вътрешните работи. Камера, представители на Камерата на лордовете са срещали с комисията на Либе, където им са, са им предложили да се срещнат с наша наши представители. Това ще бъде на 30 януари от 10.30 до 11.15. 30 януари 10.30 до 11.15. Унези от вас, които се интересуват от тази среща, нека да се обадят на секретарията. Освен това, ще има семинар по гражданско право и правосъдие. Това ще е сряда, 23 януари. А, говорим за интерпарламентарен семинар с участието на представители на националните парламенти. Темата е дали европейските граждани се ползват от правото на свободно движение. Всички депутати са поканени да участват в този семинар. Сега преминавам към трета точка от дневния ред – одобрение на протоколите от заседанията на комисията на 13 ноември, 26 и 27 ноември и 17 и 18 декември 2012 година. Имате тези протоколи. Ако нямате възражения, ще ги изчитаме за приятие. Очевидно няма възражения. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Представене на оценката на европейската добавена стойност за статута на Европейското взаимоспомагателно дружество. Това е презентация на колегата, на когото веднага ще дам думата. Добре дошъл сред нас в правната комисия. А, Питер. Uh, благодаря, господин председателю. Благодаря, че ме поканихте отново в вашата комисия. Ще представя документ, който е за подкрепата, която се надяваме, че ще можем да осигурим господин Берлангуера за доклада за устава на европейските взаимоспомагателни дружества. Нашата работа тук в парламента е да представяме една бизнес теза за тази законодателна инициатива. Европейската комисия, както знаете, не постига добри резултати при изслушването на парламента и по-конкретно, що се отнася до законодателни предложения и доклади по собствена инициатива. Ние сме подготвили 20 страници документ относно това защо комисията трябва да се вслушва и да се вслушва в аргументите за законодателни предложения. Това е а, едно новаторско предложение, прието в парламентарна зана миналата седмица. Как подходихме ние към работата си? Най-напред да установим какви са нещата на европейско равнище, да дадем количествени измерения на, на е, рентабилността, да не правим оценка. Не сметнахме, че е необходимо да се правят външни допълнителни изследвания за доказване на тезата. Възползвали сме се от изследване на отдела за политиката. Това е модел за взаимоспомагателните каси през 21 век и проучване за бъдещето развитие на тези дружества, направено през ноември миналата година. Любопитното тук е, че последните изследвания, които са обхватни, се очакваше, че ще бъдат с отрицателни изводи. И ние се опитваме да подкрепим това, което предприема вашата комисия. През 2003 година комисията проведе консултации и имаме доказателства за приноса на много заинтересовани страни. Не съм убеден а, дали тук можем да задаваме въпроса на комисията, но комисията представи това предложение през 1992 и след консултациите през 2003 решението им бе да оттеглят предложението поради липса на напредък в преговорите. Трудно е това да бъде прието като обосновка, защото всъщност този устав носи само предимства, допълнителни изгоди за обществото, придава видимост на тези дружества. Те са признати навсякъде и те представляват 70% от всички застрахователни дружества в Европейския съюз, но все пак не са достатъчно добре познати. 180 милиарда е техния принос и въпреки това в договорите не се споменават, не се споменават в правните документи и са изключително важни за страните, в които съществуват, т.е. мнозинството от страните. Малко сме притиснати от времето. Има рискове, особено като имаме предвид Обединеното кралство и случващото се през 90-те години, отрицателните економически резултати, ограничаването на достъпа на гражданите и повишаването на разходите за застрахователните услуги. Предвид устройството на тези дружества, те подпомагат гражданите и економическия живот – и съответно тези полси биха били достъпни навсякъде в Европа, ще позволява а, тяхното обединяване и укрупняване, а, ще има защита на определени социални принципи и допълнителни изгоди. Втората ос на нашата работа е свързана с економическата допълнителна изгода. А, която може да бъде постигната. Това в Белгия, Франция и други страни се явява а, един допълнителен инструментариум. Дружествата обаче нямат достъп, лесен достъп до капитали. Този вид дружества, освен това, предоставят един устойчив модел от економическа гледна точка, не са изложени на рисковете, на колебанията на пазарите. И ако имахме такъв устав, бихме завършили изграждането на единния пазар. Взаимоспомагателните дружества биха могли да работят през граница, да се сливат, нещо, което не е така в момента, не могат да се учредяват свободно, ако то бе така и бе уредено с устава, всички тези пречки биха били преодоляни. Диверсифицираните пазари са много по-устойчиви на колебанията все пак. И на трето място, нашето изследване от правна гледна точка доказва, че може да се създаде една истински европейска форма на сдружаване, няма да се а, противоречи по никакъв начин на правната уредба в различните държави, би довело до економии за потребителите, за гражданите, за публичните а, и държавните органи и би позволило на тези дружества да се групират. Мисля, че това беше един бараж с изключително убедителни доводи за устава. Един от доводите против, може би, е това, че а, в три държави членки нямаме такава форма на сдружаване, но този аргумент е доста слаб, неубедителен. Е, чувал съм освен това, че има други специализирани устави, като Societas Европея, кооперативни дружества, например, които не се използват достатъчно добре, но все пак това не е достатъчно убедителен а, довод. се Европея тръгнаха трудно в началото. Има около хиляда такива дружества, които се възползвали от този устав миналата година. Очевидно, а, когато инструмента бъде а, въведен полека-лека, той ще се разпространи. И на последно място имаме устав за кооперативните дружества – но мисля, че съм съвършено ясно на депутатите, че това са различни форми и аргумента автоматично отпада. Имаме огромен брой аргументи за такъв устав, завършване изграждането на единния пазар, създаване на възможности за по-засилена конкуренция, устойчив растеж, ползи за потребителите, ползи за свободното учредяване на дружества и нашата препоръка следователно е 100% за е, въвеждането на такъв устав и да се гласува за. Благодаря и моля да ме извините, ако отнех прекалено дълго време. Uh, Благодаря ви. Не сте ни отнели прекалено много време. Благодаря сега Луиджи Берлингуер. Solo due parole. Non ho molto da aggiungere. Само две думи да кажа. Утре в дневния ред се предвижда гласуване по този документ. В работата ни е много важно да имаме определена позиция, както такава на комисията, така и на отделните парти, а, политически групи. Вече не сме в времето на криза с Европейската комисия, така че няма опасност да се оттегли текста, както тогава стана. Те оттеглиха текста, който вече беше предоставен на парламента в страните, в които няма, страните, които нямат взаимно спомагателни дружества, всъщност останаха само три. На времето бяха много. добавиха се и новите държави членки, така че положението е много по-добро, отколкото преди. Становището, което ни беше представено току-що, също е много насърчаващо и окоръжаващо. Виждате, извършен е преглед и исканията на самите а, дружества взаимоспомагателни да бъдат а, законно признати, по принцип а, придобиват нова актуалност. За това се надяваме и комисията да стигне до резултат възможно най-скоро. Още една бележка ще ми позволите – признаването на взаимоспомагателните дружества и самите взаимоспомагателни дружества могат да дадат голям принос към оживлението на економиката в Европа. В момента преживяваме економически трудности и социално напрежение, така че да не забравяме колко полезни могат да бъдат взаимоспомагателните дружества. Според някои социалната економика вече няма приоритетно решение, социалния аспект. Аз не мисля така, защото економиката не е чиста економика, тя е тясно преплетена с социални въпроси. Така че ако установим на вътрешния пазар взаимоспомагателните дружества, това ще бъде много полезно за нас. Тези дружества са и с социално значение. Благодаря. Благодаря, Перванш Перес. Благодаря. По случайност съм тук за вашето заседание на, при закрити врата, но вие поставихте въпрос с много голямо значение е, за социалната комисия и за това ние в началото на мандата поставихме същата тема. Много се радвам, че също това изследване е факт. Мисля, че трябва да направим нещо подобно и на етап пленарно заседание. В текста който ще е приемем. Може би трябва да се внесат едно или две е, изменения е, в този смисъл. Е, и когато гласуваме в пленарно заседание, да цитираме точно заключенията на този документ, които са толкова интересни. Това, което чух от нашата служба за допълнителната стойност, много ме зарадва. Втори път работя с представители на тази служба и втори път съм много зарадвана. Много е важен този въпрос за приноса, който могат да дадат взаимоспомагателните дружества и то принос в максимална степен, за да бъде е, ползата от тях е, е, не само за членовете им, но и за цялото общество. Те имат нужда от устав за тази цел. И в този смисъл аз съм съгласна с заключенията. Всъщност беше казано какви са причините поради които Европейската комисия оттегли е, проекта си. Нека не бъдем наивни. Не заради кризата, защото държавите членки не бяха съгласни с текста. И е, ако държавите членки не е, намерят съгласие, то и за взаимоспомагателното дружество няма да има е, необходимата опора. Затова е важно ние да намерим консенсус. Много съжалявам, че някои колеги не са тук, но те първо очаквам да има дискусии. Ако можем да използваме предимствата си, ако е, извършим цялата работа, на която сме способни в парламента и се изправим срещу съвета и срещу комисията, е, е, трябва да пледираме за статут. И това включително и от позициите на хармонизацията във вътрешния пазар. Знам, че ви е, е, имате вече гласуване, което е насрочено, но просто не устоях на изкушението да представя позицията на социалната комисия. Много ви благодаря. Казаха ми, че представителят на комисията, господин Юкимидис, е тук. Желаете ли да вземете думата? Offensichtlich. Ja, bitte sehr. Да, заповядайте. Е, thank you very much. Благодаря. Не сме искали да вземем думата но все пак възможност за това се представя. Дава ни се възможност да благодарим сърдечно на колегите от новата служба за прекрасната им работа, за изложените доводи и идеи. Всички те ще бъдат взети предвид. Благодаря ви. Много ви благодаря. Днес можем да предоставяме повече време за изказване, след като изпаднаха толкова точки от дневния ред. Така че във връзка с сегашната точка гласуването е, е утре. С това премие... завършваме дискусията по четвърта точка и преминаваме и следва... към следващата за директивата за прилагане на директивата за командироването на работниците. Сега ще дам думата на докладчиците от нашата комисия по този въпрос. Както казахме в началото, сега обсъждаме тази точка от дневния ред, защото и комисията нямаше друга възможност да участва, да участва друго свободно време. За това по тази изключително важна точка от дневния ред искам да кажа следното – за функционирането на вътрешния пазар е неминуемо да започне да се прилага директивата за командироването и то да се прилага адекватно и реално, защото целта е работниците да се ползват от минимална защита на пазара на труда по отношение на минимални заплати, условия на труд, е, опазване на здравето, сигурност на работното място и прочее. Говоря за минимални, не за максимални стандарти. Факт е обаче, че разпоредбите за сигурност на работното място много често се заобикалят от фирмите. Ето защо е изключително важно да имаме директива за прилагането на директивата за командироването и тя да бъде възможно най-ефикасна и а, реалистична. Нашето становище, разбира се, се върти около а, въпросите, по които нашата комисия е компетентна, т.е. възможно най-добро административно сътрудничество, ефикасни контролни механизми и строга отговорност. Междувременно, междувременно сме имали множество случаи, които са доволка познати на нашата комисия, които показват, че сега действащата директива очевидно не е достатъчна за да се борим ефикасно, включително и с дъмпинга в, по отношение на заплащането. За това какво смятам аз? Първо властите трябва да имат възможност да реагират колкото може по-ефективно а, с оглед на това, че фирмите в момента действат без да срещат географски граници трябва да не могат да срещат биографски граници и работниците, колко, когато уреждат свои бюрократични въпроси. Това е цял комплекс, който, с който се занимавам за административното сътрудничество. Контролните мерките трябва да бъдат възможно най-гъвкави и ефективни, за да се предотврати възможността те да бъдат заобикаляни от страна на фирмите, кога, особено когато става дума за условията на труд правните системи в Европейския съюз, респективно в неговите държави членки, са много различни. компетентните органи също са различно устроени, така че е много важно списъкът от съответните административни органи да бъде отворен, а не изчерпателен. И не на последно място отговорността. Много е важно да има строга отговорност. Особено добре си спомням, когато говорихме за регулирането на финансовите пазари, колко ясно стана, че една от основните причини е системната безотговорност, обхващаща финансовите пазари. Но тя обхваща и големите компании, които си въобразиха, че могат да създават цели вериги от безотговорност, срещу които трябва да се борим. Затова в становището си предлагам много а, строго да се следи а, на кого възлагат своите поръчки, а, фирмите и при какви условия работят работниците, какви са шансовете им да се ползват от правата си, говоря за социално осигуряване, за заплащане на труда и така нататък. Тук предлагам концепцията за солидарна отговорност. С това искам да приключа представянето на моето становище и да ви дам възможност да изкажете своето мнение, след което ще дам думата и на комисията. Желая ли някой от колегите депутати да вземе думата? До тук никой не се е записал. Господин Гагани. Президента си, осколтато на своя релационе, relazione. Preciso Госпожо председател, изслушах вашето изложение. Della direttiva 9671 relativa аз също подкрепям проекта на комисията за усъвършенстване на директивата е, за командироване на работниците и то в светлината на предложенията на доклада Монти, извънредно е, известна личност. Много добре познат човек не само в Италия, но и е, в цяла Европа. Той а, отговаряше за директивата за единния пазар а, която вие цитирахте. Вие цитирахте също така Лисабонския договор, който признава понятието социална економика, економика на социалния пазар в Европа. Това значително променя контекста, в който се вписва директивата за командироването на работниците. Лavoratore intraprendere un'azione sindacale e il relativo status Правата на работниците в единния пазар са изключително важни, включително правото им да участват в синдикална дейност. Монти предлага намеса на европейско равнище. Би трябвало да изясним директивата, да направим по-лесно нейното тълкуване и оттам да улесним сътрудничеството между компетентните национални органи. Е, преди всичко обаче, такива е, разяснения и уточнения са необходими, за да се позволи на работниците е, да реагират срещу нарушенията на правата им в приемащата страна. Директивата не препятства действието на държавите членки във връзка с заетостта, действието на националното трудово право. Но като цяло мисля, че проектът е добър и важен. Бих искал да предложа някои изменения с цел е, усъвършенстване на текста. Мисля, че срокът за внасене на изменения е утре. И сега ми се иска да се спра на един-два конкретни въпроса. Например, член 12. Отговорност. Тук нещата стоят съвсем различно в сравнение с директивата за обществените поръчки. Нормата е ограничена до изпълнението на договори между възложители и изпълнители или подизпълнители. Сравнихме този текст с директивата за обществените поръчки и тук имам известни а, съмнения. Много дълги бяха споровете ни. Говорихме за а, отговорността, не само при обществените поръчки, но и отговорността а, въобще в цялата верига, която се създава чрез възлагане и изпълнение. Тук обаче аз съм съм а, съгласен, че трябва да има известно ограничаване на отговорността до определени субекти. Искам да кажа, че член 2 съдържа едно непълно определение на понятието компетентен орган. Необходимо е да дадем надлежна дефиниция на органите, които имаме предвид. Е, сегашното определение е неясно. Член 14 обаче създава най-големите проблеми трябва да а, изясним съотношението между този проект и другите европейски актове. Значи и този проект трябва да бъде надлежно обвързан а, с другите а, нормативни актове на Европейски съюз, както и с правото на а, приемащите държави членки. Сега, тук проблемите са многобройни. Изпращането на работници е, в други е, държави членки е, води до известно хармонизиране на санкциите, обаче санкциите се определят на национално равнище. И мисля, че всички трябва да си дадем време да обмислим правните последици от това, което предписваме. Аз ще внеса някои изменения в този смисъл. Не трябва да има а, индикация, че хармонизираме тази сфера. Ако директивата обаче определя нарушенията по хармонизиран начин, то трябва да помислим за хармонизиране и на санкциите. И ще трябва... Ще трябва да засегнем този въпрос. Т.е. трябва да подготвим държавите членки поне да променят отношението си. Например, в Полша такива разпоредби не съществуват и те трябва да бъдат създадени на общо европейско равнище. Това е част от европейската стратегия, част от общностното право, част от процеса на хармонизиране на нормите. Във всички свои политически заявления ние настояваме на това, че искаме хармонизация но а, тук подходът ни трябва да бъде конкретен и специфичен. А, дори а, когато говорим за санкциите поради неспазване правата на работниците. Благодаря, господин Гагани. Госпожа Викстрем. Благодаря, ще се изкажа кратко. Благодаря за вниманието ви. Мисля, че мога да се изкажа кратко, защото господин Гагани постави една поредица от много важни политически въпроси. Не, със сигурност становището е важно. А, важен е въпросът. Господин Гаргани не чува. Господин Гаргани не чува. Политиск спренгстоф. Аз тук искам да сегна въпроса за политическата динамика. Председателят, извинявайте, госпожо Викстрям, само секунда, ако обичате, господин Гаргани май не чува а, превода си. А, може би е добре да смени канала, на който търси превода. А, а всъщност има и доста фонов шум, казва а, председателката. Може би колегите от италианска къде. Ще се опитат да намалят този шум, ако ги помолим. Makes... На английски. Моля да намалите фоновия шум. А тогава ще се изкажа на английски. Може би ще е по-лесно за всички. Госпожо Викстрия, много е любезно това, но трябва да решим проблема с шума, който постъпва в канала за, на превода от италианската кабина. Ех, probieren wir може би сега да пробваме. Би, госпожо Викстрем, заповядайте. Да. Надявам се, че тази информация, е, която ще дам, е, ще помогне на господин Гаргани. Господин Гаргани отново не чува. Госпожо Берес, е, чувате ли френска кабина? Госпожа Берес потвърждава. Да, това е, е много важна тема, но е, тук основен е въпросът за политическата динамика. И тук е необходимо социалната справедливост да бъде гарантирана а, от самото начало на веригата. А, необходимо е да а, проявим бдителност, а, да не а, навлизаме безотговорно в актове, които вече са приети, като да кажем Рим 1. Регламентът Рим 1. Искам да благодаря на колегата Регнер за цялата работа, свършена в тази връзка. Вие говорихте за извънредно сложни теми. и аз ще се постарая да внеса изменения. Искам да благодаря за вашата упоритост и за професионалния ви подход. Вие придавате много голям политически смисъл на а, текста си, но, както казах, аз ще внеса измененията, които ми се струват необходими. Благодаря. Uh, vielen Dank, Frau Ich hoffe, dass das italienisch Problem jetzt gelöst ist. Благодаря, надявам се, че проблемът вече е решен. Wenn auf das Wort möchte. С италианския превод ще дам думата и на останалите, които я желаят. А, от своя страна искам да благодаря на онези, които така внесоха своите предложения. Те бяха предложения в прав текст, много съществени. Очаквам и, следва, и следващите. Така че много се радвам, че въпреки, че имаме политически различия, работим по същество. Тъй като повече колеги депутати не желаят думата, сега ще я дам на господин Фенстра от комисията, за да ни представи гледната точка на комисията. Заповядайте. Yes, thank you very much. Благодаря много и за това, че преработихте дневния ред. Трябва да бъда в Страсбург утре. Поздравяваме, че за кратки срокове се умяхте да привнесете нови идеи в едни разисквания, които отдавна протичат не само в тази комисия, но и в комисията по заетостта. Вече бе казано, че командироването на работници е много деликатна материя, много сложна. Ако прегледнем директивата по прилагането, ще видим, че Комисията се опитва да намери равновесната точка. Първо, между целите на директивата, които може би вече правят нещата невъзможни. Имаме е, желание за улесняване на трансграничното командироване и в същото време доста спънки. Директивата трябваше да вземе предвид и различието в социалните модели в държавите членки, което обяснява защо в някои членове и дерогации присъстват тези текстове. И на трето място мерките би трябвало да не натоварват допълнително доставчиците на услуги с административни задължения. И трябва да се търси баланс между мерките, които целят усъвършенстване на изпълнението, да се спази изискването за пропорционалност. Имаме три вида мерки. Унези, които са свързани с информираността, това е в, предвидено в членовете за предоставянето на по-добра информация, принудителното изпълнение, което е свързано с инспекциите и други мерки за контрол и налагане на санкции и много спорните въпроси, свързани с механизмите по частноправни въпроси, ограничална, става дума за ограничена система за солидарна а, отговорност и персонална отговорност. Всеки от тези аспекти е отразен в предложението по пропорционален начин. Смятаме, че предложението осигурява закрила на правата на работниците и е най-рентабилно от гледна точка на бюджета на държавите членки. Що се отнася до правния инструмент, комисията реши това да бъде директива, по, свързана с изпълнението, за да се усъвършенства изпълнението по линия на 671, без да се изменя или преработва действащата директива. Това означава, че няма промени по същество в действащата директива и се обяснява защо в преамбила има някои пояснителни бележки, свързани с теми, породили проблеми или спорни тълкования и са стигнали до съд, Европейския съд. Става дума за ролята на профсъюзите и относно това дали мерките са максимални или минимални. А, в така както е предвидено в точка 8 от преамбила. Изменение 36, например, а, превишава а, предвиденото по право. Изясняват се взаимоотношенията между директивата и другите правни актове на Европейския съюз. Може да се окаже изключително важно за да намерим отговор на един значим въпрос, а именно какво би се случило, ако едно дружество има командирован работник, който, при който не се спазват изискваните на член 3. Може би този въпрос трябва да бъде взет предвид и да бъде доразвит, за да имаме по-голяма яснота и да намерим отговори на въпросите. В същото време обаче има няколко теми, които попадат в обхвата на други правни инструменти, като например възстановяването на вноските за социално осигуряване 987 наклонена черта 1 и може би то стои въпроса дали това е най-уместният начин да бъде уреден тем, уредена темата. Има един много спорен елемент, изменение 21 за националните мерки. Предвижда се те да се прилагат при всички обстоятелства, които биха могли да имат последствия. Само 18 държави членки са въвели национални мерки за контрол член 9 и те визират доставчиците на услуги. Ако държавите членки получат необходимата гъвкавост, то тогава дружеството може да осигурява услуги при пълна прозрачност, но в момента това не е факт. И на последно място не по значение. На лице е една интересна идея в 26-то изменение, а именно – на европейско равнище да се предвиди минимален срок за внасяне на претенциите 6 месеца. Това е новаторска идея. Има и друг елемент в този пакет от мерки и той падна жертва на субсидиарността. Това може да се случи и тук. Ако вземем решенията на Съда на Европейските общности, ще видим, че за да бъдат подавен, подавани искове, а, трябва да се премине през националните органи, но самата идея е интересна, обаче няма да може да бъде въведена и на европейско равнище, вероятно. Спирам до тук и оставяме на вас да намерите приемливо решение, за да усъвършенстваме изпълнението и на практика да прилагаме правото. Благодаря за тези пояснения. Много бяхте ясен. Ще ми позволите да кажа и аз две думи. Опитала съм се в предложенията за изменения да формулирам по възможно най-ясен начин как да се изпълни наистина целта на директивата за командироването. Много е важно контролът да се осъществява действително и ефикасно. Сега, разбира се, че трябва да седнем и да разгледаме по-задълбочено кое е възможно и доколко, но всички знаем каква е целта на цялото това упражнение и каква е причината. Има достатъчно неприятни случаи, трябва да се сложи край на такива случаи. От наша страна поне трябва да се предприемат максимални усилия. Решенията, които до сега е постановил Европейския съд, показва, показват колко е необходимо ние като законодатели да се самосезираме и да предприемем нещо. Естествено, че приемаме тези решения, но трябва да реагираме. Длъжни сме, виждаме, че правните възможности в момента са недостатъчни за да принудим властите в страната на командироване да си сътрудничат в, с, с властите в страната от а, страната, където работникът в действителност извършва своята дейност. Мисля, че трябва да проучим и да анализираме всички възможности за отстраняване на тези нередности, които съществуват сега. Крайният срок за внасяне на предложения за изменение 24 е януари, както винаги на обяд, с което приключваме тази точка от дневния ред. И преминаваме, ако правилно си спомням, към заседанието при закрити врати. Завършваме е, тази точка от дневния ред и започваме с точка 5 от дневния ред. Моля всички от нези, които не са оправомощени да участват в закрити заседания, да напуснат залата, за което прекъсвам с 5